Уважаеми колеги, дами и господа, добре дошли. Моля, заемете местата си. Um, добре дошли на заседанието на комисията СЕДЕ, СЕДЕ, което ще премине в съвместното заседание с комисията АФЕД. Ще говорим за НАТО, парламентарната асамблея на НАТО, делегацията за връзки с нея. Приоритетите за превод се дават на езиците на пълноправните членове, но при подобни случаи имаме допълнителни езици, Ще приемем протоколите от предишните заседания по-късно, а сега ви моля за приемането на дневния ред. Виждам, че няма възражение. В такъв случай дневният ред въжи така, както е предложен. И тъй, давам веднага думата на председателя на комисията АФЕД, господин Макалистър. Благодаря, Фати... Фатига. Уважаеми дами и господа, за мен е удоволствие да ви приветствам на това съвместно заседание на двете комисии СЕДЕ и АФЕТ и също така делегацията за връзки с парламентарната асамблея на НАТО. Господин генерален секретар на НАТО, за, за нас е голямо голяма чест за това, че вие присъствате днес на нашето заседание. Благодаря за вашето време и за вашето присъствие, за вашето съгласие да а, участвате в този обмен на мнение. Вие често идвате в нашите комисии, по този начин демонстрирате ясния ангажимент на НАТО към нашата работа. Мисля, че въпреки нашите определени политически разлики в Европейския парламент, може да се обединим около идеята за общо сътрудничество между Европейския съюз и НАТО. В НАТО членове са голяма част от европейските държави, така че има място да идентифицираме синергии, общи цели и общи усилия. Говорили сме за много предизвикателства пред, през последните седмици <clears throat> и стигнахме до заключението, че политическия ландшафт драматично се е променил през последните месеци. За съжаление, нестабилността, конфликтите се задълбочават през последните години. Ние говорим за една продължаваща нестабилност в съседните на Европейския съюз държави. Събитията на, в Западните Балкани са, будят много загриженост. Същото се отнася за ситуацията в Сирия и в Близкия изток. Идил губи популярност, но въпреки това последиците от терористичната идеология все още са осезаеми в Европа. Отношенията с Турция минават през критична фаза – има и проблеми и с Северна Корея. Европейският парламент винаги е заставил зад е, сътрудничеството с НАТО. Ние сме убедени, че трябва да задълбочим това сътрудничество. С интерес очакваме вашите мнения. Господин генерален секретар, ние искаме от вас да чуем какво е вашето становище, вашата нагласа за бъдещото сътрудничество с Европейския съюз. Сега давам думата на генералния секретар, след което ще имаме възможност за въпроси и отговори. И така, още веднъж, добре дошли. Имате думата. Благодаря, Дейвид. Благодаря, Ана. Благодаря за това, че ме поканихте днес тук. Благодаря. Аз вече съм бил тук и това беше преди е, срещата на върха в е, Варшава. А сега е, се изправям пред вас само три седмици преди срещата на върха в Брюксел, която ще се състои на 25 май. Искам с удоволствие да ви кажа, че откакто миналия път говорихме, отбелязахме голям напредък по отношение на сътрудничеството между НАТО и Европейския съюз. Най-напред подписахме декларация заедно с президент Юнкер и президента Туск във Варшава през юли. И след това с Фредерика Могерини се споразумяхме през декември да, при, да приложим 42 конкретни мерки за усилване на сътрудничеството между Европейския съюз и НАТО. Това сътрудничество се основава на факта, че не всички държави членки на Европейския съюз са държави членки на НАТО и обратно. Така че ние приемаме и уважаваме автономията при вземане на решение в Европейския съюз и НАТО. Ние уважаваме разликите между двете организации, но в същото време ние разбираме, че имаме много предимства от едно тясно сътрудничество. Не всички, е, е, въпреки че членството не се препокрива, около 90% от хората, живеещи в европейските страни, живеят и в е, натовските страни имаме е, едни и същи предизвикателства, като насилието, идил, е, идващи от Северна Африка, и предизвикателства, идващи от Близкия изток, предизвикателства, свързани с Русия. Така че има големи причини, сериозни причини за задълбочаване на сътрудничеството между НАТО и Европейския съюз. И това в крайна сметка направихме ние с подписването на съвместната декларация и 42 мерки. Тези мерки засягат кибер, е, защитата хибер, е, хибридните заплахи. Хубавото е, че ние наистина бележим напредък и госпожа ни през юни ще докладва пред съвета, аз ще докладвам за напредъка пред НАТОвския съвет също през юни. Мислим как по нататък да задълбочим нашето сътрудничество. Хубавото е, че мислим не само за конкретни мерки, но и за промяна на културата, така че сътрудничеството да стане нормата, нормалното състояние на отношенията между Европейския съюз и НАТО. И така, с удоволствие мога да ви кажа, че имаме напредък – Сътрудничеството между НАТО и Европейския съюз преминава на ново ниво. Това е и моето послание, което отправих в Малта миналата седмица на срещата на върха с министрите на отбраната. Важно е, че работим в Средиземно, в Средиземно море. Ние даваме директна подкрепа на операцията София. Миналата седмица изпратихме 4 кораба и 3 патрулиращи самолета, които подпомагат европейската операция София. Освен това, в рамките на GNC работим заедно Това е в областта на нелегалната миграция. Подпомагаме укрепването на границите, така че не само на думи, а и на дела задълбочаваме нашето сътрудничество. Както казах, ще има заседание на НАТО на 25 май тук в Брюксел. На него ще участват държави и правителствени ръководители. Това ще бъде много кратко, но много важно заседание, тъй като това ще е среща, на която за първи път е, щатския президент ще дойде в Европа, ще посети НАТО и за първи път ще имаме на това заседание новия пр- френски президент. Така че на 25 май това, тази среща ще бъде, ще изпрати много силно послание за трансатлантическото единство. Даже е, чрез самия факт, че това заседание, тази среща ще се състои както и Черна горе ще присъства като наблюдател. Предстои да приемем Черна гора като 29-ти член на НАТО след ратификацията на това предложение след няколко седмици. За какво ще говорим на тази среща? Е, ще говорим за много релевантни неща, е, неща, които засягат Европейския съюз и членовете на НАТО. Ще говорим за трансатлантическото разпределение на тежестите и борбата срещу тероризма. Съвсем накратко ще премина през тези две, два важни въпроси. Няма да ви представям целият дневен ред на НАТО но пък в замяна на това, каквото ви интересува, може да попитате и аз ще отговоря на всички въпроси. Затова искам сега тук да се спра на тези два приоритета. Първо, борбата срещу тероризма. Тероризмът е нещо, което е истинска заплаха. Видяхме терористични атаки в нашите столици, навсякъде в Европа в европейски страни, натовски страни. Видяхме, че това са атаки срещу нашето отворено демократическо общество. Трябва да отвърнем по най-различни начини. Трябват ни много и различни мерки против тероризма. То става дума за политически, дипломатически, економически, вътрешно политически мерки. Много от тези мерки са граждански мерки, мерки на гражданското общество и нямат връзка с военни или натовски аспекти. Но при някои мерки трябва да, да, да включим и военните аспекти. Имаме военен елемент в някои от тези мерки. Както видяхме за много години в Афганистан и при борбата срещу Даеш и Идил в страни като Ирак и Сирия. НАТО игра и все още играе ключова роля в тази част на борбата срещу тероризма, която е именно военната част. В Афганистан, например, НАТО играе голяма роля от години. Това беше най- нашата най-голяма мисия. Всички а, съюзници в НАТО участваха, но в тази мисия участваха и не натовски членове просто защото а, те ни подкрепиха. Така че това беше съвместна битка. Ние все още трябва да продължим в, да присъстваме в Афганистан. Няма бойни действия, но продължаваме да консултираме афгани, аф, афганистанските войски, въоръжени сили, как да се борят срещу тероризма. Мисля, че научихме едно нещо в Афганистан. Научихме същото нещо от Босна и Херцеговина и Косово, а именно, че най-дългосрочната, добрата, най-добрата дългосрочна перспектива е да обучим местни войски, местни войници как да се справят с ситуацията, а не да разполагаме натовски сили. Така че обучението на, на местните сили, това е най-добрата стратегия срещу тероризма. Трябва да, нам, да вземем решение за следващите години по отношение на присъствието ни в Афганистан и как да увеличим усилията си в борбата срещу тероризма. Как да подкрепим коалицията, водена от щатите, срещу ИДИЛ в Сирия и в Ирак. Ние вече даваме нашата подкрепа чрез обучение на офицери, но НАТО може да направи повече. Ние не искаме да се включваме в военни действия, но по-скоро да участваме с по-енергоемки и, врем... и, и времево интензивни мерки за стабилизиране на страните, т.е. Да, да дадем възможност на страните сами да се справят с терористичните заплахи. Другия приоритет, за който ще говорим на 25 май, е нещо, за което ще трябват вашите средства, нашите средства, с които разполагаме. Това ще е най-доброто. И така, вторият приоритет – на срещата на 25 май. Това е трансатлантическата връзка и споделянето на отговорностите. НАТО взе решение в Уелс през септември 2014 година за спиране на е, намаляването на бюджетите и да се достигне 2% от БВП е, с, като вноска за НАТО. Добрата новина е, че ние наистина отбелязахме поврат тук. След много години на намаляване на бюджета за отбрана във всички европейски страни и Канада, през 2015 година това беше първата година, в която имаше малко увеличение на бюджета. Поне нямаше намаление, имаше даже увеличение на бюджета на разходите за за отбрана в Европа и Канада. През 2016 година след това обещание за увеличение на бюджета видяхме едно значително увеличение 3,8% в реално измерение – около 10 милиарда долара беше увеличението за отбрана. Така че движим се в правилната посока. Все още има много какво да се направи. Картината е смесена. Някои съюзници са достигнали 2%, други все още не са, други са много под 2%, но така или иначе тенденцията е положителна и възходяща. Споделянето на отговорностите. Не става дума само за разходите, става дума и за, за капацитетите, за мощностите, за възможностите, с които разполагаме, за да дадем силен и сериозен отпор. Ние не искаме да провокираме конфликти, а да предотвратяваме конфликти. И за тази цел трябва, ни трябва принос към нашите мисии. Мисии, които да могат да бъдат подкрепени от Европа. Всичко за, за всичко това ще говорим през, на 25 май. И в крайна сметка, <clears throat> когато говорим за сътрудничеството между Европейския съюз и НАТО, говорим за споделяне на отговорностите. Една силна европейска отбрана е нещо, което аз приветствам. Това е добро за, за Европа, за НАТО и за Европейския съюз докато Европейският съюз прави допълнителни дейности, а не конкурентни дейности, провежда конкурентни, а, не провежда конкурентни инициативи на НАТО, това е добре. Това ще укрепи европейската отбрания. отбрана. Това, е, това означава повече учения, повече разходи, повече е, създаване на повече капацитет и по-тясно сътрудничество. Това обаче не, тук не става дума за европейска армия, <clears throat> за създаване на командни структури, които да дуплират натовските структури. Затова аз привезвам това, което виждам. Виждам истински усилия, усилия не за конкуриране с НАТО, а за сътрудничество. Защото, както казах, 90, повече от 90% от населението на Европейския съюз живее в натовски страни, така че едно дублиране и конкуриране не би било добре. Мой, моето послание е, НАТО се приспособява, НАТО отговаря към една много по-опасна, по-предизвикателна среда и е, това приспособяване е най-сериозното от много години насам, но това приспособяване искаме да го правим с Европейския пас, съюз, защото заедно сме по-силни. Благодаря ви. Thank you. Jens Stoltenberg for your presentation. Благодаря на Йен Столтенберг за презентацията. Сега нека да чуем председателите на подкомисиите. Най-напред председателя на подкомисията Ана Футига. След това ще чуем и госпожа Кели от Парламентарната асамблея на НАТО. Благодаря, господин председател, господин генерален секретар, благодаря ви за това, че откликнахте на поканата ни. Благодаря ви за това, че винаги сте готов да ни предоставите информация и ни удостоявате с присъствието си. Благодаря ви от името на всички членове на Европейската подкомисия, подкомисията на Европейския парламент – ние бихме искали да споделим с вас безпокойството ни от терористичните атаки, които се случиха днес в Кабул. Осем цивилни афганистански граждани нас загинаха, както и много военни и цивилни членове на мисията, включително и трима американски войник. Ние наистина изразяваме съболезнованията си на семействата им. Вие говорихте за сигурността тук в Европа. Но да не забравяме, че Близкия изток и най-вече Афганистан са сцена на много насилие. Там участват военни сили на НАТО, както и гражданската мисия на Европейския съюз. Аз бих искала да задам въпрос от свое име – Бих искал да ви помоля да кажете малко повече за случващото се по-настоящен в Афганистан. Кажете нещо и за необходимите промени в мандата на мисията, за да може тя да бъде успешна. Бих искала да попитам също какви са вашите планове за източния фланг на НАТО. И на следващо място на скорошно междупарламентарно заседание в Малта, в което участваха депутати на всички държави членки. Имаше и делегация на Европейския парламент, ръководена от председателя на АФЕТ Макалистър. Чухме казаното от госпожа Могерини за необходимостта от засилване на присъствието ни в Средиземноморския регион. Чухме така, че е необходимо да се борим с трафикантите на хора. Да се борим с тези, които се възползват от контрабандата на хора – може ли да ни кажете нещо повече за това? Да кажете нещо за евентуално засилено сътрудничество на НАТО и Европейския съюз в това отношение. Благодаря. Благодаря на госпожа Фотига, сега госпожа Кели. Господин генерален секретар, скъпи колеги, от името на делегацията на Европейския парламент към НАТО бих искала да ви приветствам с добре дошли. Вие участвате в редовен размяна на мнения с представителите на Европейския парламент. Депутатите на Европейския парламент дават своя принос за международната дипломация. Ние защитаваме и представляваме ценностите на нашите граждани в политиката на отбрана и сигурност. Както многократно споменахте, НАТО и Европейския съюз – са изправени пред изключително сложна ситуация, както в съседство, в южната част на Средиземноморския регион от Либия до Ирак, в Западните Балкани и все повече несигурност заради хибридната и кибервойната. Непредвидими са действията на Русия, Риториката на Турция също е обезпокоителна. Излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз означава, че няма да разчитаме на Обединеното кралство като съюзник в Европейския съюз, а само в НАТО. Мигрантската вълна, тероризма, който не познава граници. Това ни показва, че трябва да намерим съвместен отговор на тези предизвикателства. Трябва да разработим едно съвместно партньорство и, както вие казахте, не трябва да дублираме усилията си, ако можем да го избегнем. Необходимо е и средствата да се разходват по-ефективно. В този контекст бих искала да информирам колегите, че очакваме с нетърпение доклада за Варшавската конвенция, който ще бъде изготвен през юни. Ще се опитаме по-активно да участваме с предложения за участието на НАТО в Грузия. Ще внесем текст в този смисъл за първи път. Опитваме се да поддържаме по-стабилни отношения и да работим в по-добро сътрудничество. Както вече казах, те сътрудничеството се превърна в норма и вече не е изключение. Бих искала също така да подчертая ролята на депутатите за сигурността на гражданите. Вие казахте, че трябва да а, имаме увеличено а, финансиране. Два-три кратки въпроса бих искала да задам. Първо, във връзка с отбраната. Тероризма не познава граници, трябва да обменяме информация. Едно от седемте Една от седемте цели в областта на сътрудничеството е сътрудничество в областта на отбраната. Питам се, бихте ли могли да ни кажете малко повече за напредъка по отношение на тази цел от гледна точка на НАТО? Какъв е напредък по отношение на обмена на информация между съюзниците? Смятате ли, че на 25 май ни очаква някаква изненада? Това са основните ми въпроси за сега. А останалото ще да обсъдим в Грузия. Благодаря ви отново, че се присъединихте към нас. Благодаря на Ана Футига, благодаря на а, Ива Кали. Колеги, разполагаме точно с един час до 4 и половина. До тук 25 човека поискаха думата. Давам по две минути максимум на всеки и ще бъда изключително стриктен. Две минути са си две минути. Две минути не означава две минути и 50 секунди. Съгласен съм с го с Столтенберг. Ще чуем колкото се може а, повече колеги, преди Янс да каже да спрем до тук, за да може да отговори на въпросите ви. Максимум две минути, а, като не сте длъжни да ги използвате. Започваме с НП Михел Галар е пръв. Благодаря още веднъж и аз. Аз съм сред тези, които искат автономни и допълнителни военни структури. Това се дължи на факта, че един от пълноправните членове на НАТО, Турция, която не е членка на Европейския съюз, има право на вето, като всички членове на НАТО. За това смятам, че ние като Европейски съюз трябва да можем да действаме самостоятелно в определени региони, в случай, че Турция реши да наложи вето в НАТО. Виждаме какво се случва с Турция. Това обаче отразява ли се по някакъв начин на нейното поведение в щаба на НАТО? Това е първият ми въпрос. От много офицери знаем, че те поискаха политическо убежище, защото не знаят каква ще е съдбата им, като се върнат в Турция. Вие в НАТО не може да им дадете такъв статут, но поддържате връзка с държави членки, които са готови да ги приемат за да не стане така, че някой от щаба на НАТО да отиде директно в затвора, като се прибере. Следващия ми въпрос. Понякога се прави връзка между мисията в рога на Африка – на НАТО и Европейския съюз и това, което се прави в момента в Средиземноморския регион. Не е ли добре, преди която и да е мисия, да има повече яснота, защото бихме били много по-ефективни? Две минути точно казах. Сега Кнут Флекенштайн от социалистите. Благодаря, господин генерален секретар. Аз нямам въпрос. Искам а, да подчертая две неща от наша перспектива най-напред. Разпределението на задачите не става дума за това да се конкурираме едни с други. Става дума да изпълним две задачи. И то добре. Да бъдем добри партньори в НАТО и с НАТО. Тоест, на базата на новите предизвикателства – да може да изпълняваме допълнителни задачи, които е, се появяват ad И от друга страна да дадем принос към натовските държави и да им помогнем чрез общо сътрудничество, общи е, инициативи и в науката и развитието да постигнат своите цели – това, което казахте за разпределението на тежестите, беше много важно за мен. Мисля, че всички ние знаем, трябва да направим повече, отколкото до сега. Също така е много важно да се концентрираме върху това, което може да направим като допълнение в, към това, което правихме до сега. Трябва да сме по-ефективни, да използваме по- е, по-добре ресурсите си. Какво, какво, каква полза ни, ни дават немските самолети, когато не могат да летят? Подобни неща имам предвид. Значи, по-ефективни трябва да бъдем и трябва да отделим повече финансови ресурси. Това е ясно. Освен това, при разпределението на трежеството често говорим за това, че трябва да укрепим и гражданската си, гражданските си инициативи. <clears throat> Затова 2% това не е важно като стойност. Трябва да говорим повече за задачите, които изпълняваме. Господин Тано Котекаре, благодаря. Господин генерален секретар, удоволствие е да чуя, че трите дета от миналото вече не са проблем и че е, Европейския съюз и НАТО могат да се борят заедно с ИДИЛ, ДАЕШ, е, Русия. Аз съм докладчик е, за членството на Черна гора и се надявам, че Черна гора скоро ще се присъедини. времено смятам, че е добре се срещнем с президента на Северна Корея. Е, някои държави вече надвишиха прага от 2% за средства за отбрана. Брексит. Наскоро а, е, прочетох, а, е, че а, се надяваме Обединеното кралство да продължи да бъде страна по общата политика на отбрана и на сигурност, след като излезе от Европейския съюз. И след като прочетох а, а, тази статия, аз помолих Обединеното кралство да следва модела на Швеция. В този случай може да се поеме ангажимент по смисъла на член 5 в случай на нападение държавата да бъде подпомогната от съседните държави. Дори да напуснем Европейския съюз, е добре да работим в сътрудничество. Държавите членки, които са членки на едната организация, НАТО или Европейския съюз, трябва да продължат да бъдат близки съюзници и добри приятели. Благодаря, Чарлз. Госпожа Валтманс от Voorzitter, secretaris-generaal, ik zal eh, Nederlands spreken. Ehm, благодаря. Ще говоря на нидерландски. Благодаря за вашата презентация. Съм много щастлива, че в началото на това, което говорите, казахте, че сътрудничество между НАТО и Европейския съюз се е превърнало в стандарт, докато преди беше изключение. Добре е да осъзнаем това и приветстваме е, тази ситуация. Най-напред ние бяхме много шокирани от е, американския президент, декларациите, които направи, в смисъл, че Европа вече не може да разчита на Съединените щати и ние трябва да се справим сами. Но в крайна сметка знаем как стоят нещата. Какво мислите сега за изявленията на американския президент? Как е, ще подходите към е, това нещо по време на следващата среща? И втори въпрос, как, стоят наш въпрос, как стои въпроса с нашите отношения с Русия? Ние сме съседи, имаме изключително сложни отношения с тях. Каква е стратегията, която НАТО възнамерява да приложи в една близка перспектива. Трето, мои колеги вече поставиха въпроса, Турция. Вчера Комисията по външните работи е, в комисията ние приехме един доклад, който беше не толкова за напредъка, колкото за устъплението, е, в който всъщност е, стигаме до заключение, че Турция не може да се присъедини към Европейския съюз. Но европейските граждани по време на последното проучване на общественото мнение и пожелаха е, сигурността да бъде основния приоритет. И НАТО има своята роля, която трябва да играе в борбата срещу тероризма. Може ли да ускорим тази борба и как смятате вие да го направите? Благодаря. Ja, vielen Dank. Благодаря. Първият ми въпрос засяга главната квартира на Европейския съюз. Да. Е, говори се за планиране на военни действия. Това е, е крайна сметка една главна квартира, която няма да има компетенции за провеждане, планиране на операции. Много преди имаше гласове против една такава квартира. Явно нещата обаче сега са се променили и моят въпрос е. Смятате ли, че подкрепата би продължила, ако се конкретизират плановете и ако компетенциите, правомощията на тази главна квартира обхванат и военни операции? Още един въпрос – Въпрос за общите конкрет, е, конкретни проекти. Е, планирани са 42 проекта. Вие говорихте. Вие говорихте за тези 42 съвместни проекта. Говорихте, че повече или поне много от тях ще се провеждат в Средиземно море. Дадохте операцията в София като, е, като пример. Има ли други проекти и в кои региони ще има общи морски с... Е, проекти? Следващ въпрос. До каква степен сътрудничеството включва неутрални страни, като Ирландия, например? Говорили се за това? Говорили се какво става с неутралността на тези страни? Дали те ще бъдат по-тясно интегрирани в Съюза? Благодаря. Госпожа Валера от Зелените. Так så mycket. Я тори по свенска. svenska. Eh, jag skulle vilja ställa två frågor egentligen. Det ena handlar om... Благодаря ви. Имам два въпроса. Първият е свързан с сътрудничеството ни в Средиземноморския регион миграцията не може да бъде спряна с военни средства. Това е невъзможно. Трябва да се опитаме да направим нещо за миграцията, но това, което правим в момента е просто да спасяваме хората в Средиземно море, а не това е основната задача на НАТО. Швеция не е член на НАТО и не трябва да съобразяваме разходите си за отбрана, но тези 2% са от значение за другите държави. Трябва да помислим колко получаваме от системата, а не колко влагаме в нея. Както казаха и колегите, планирали сме много неща, но те едва ли ще се превърнат в реалност, ако не разполагаме с достатъчно персонал, с достатъчното оборудване. Кой е най-добрия? метод. Говорихме за споделянето. Споделянето за съвместните проекти, които могат да ни позволят да спестим средства за европейската отбрана и за националните бюджети за отбрана. Така че тук не говорим само за количественото измерение 2%. Нека да помислим за качеството на нашата отбрана, не само за това колко ни струва. Благодаря. Никой ли няма от EFDD? EFDD. Е е Вие, господин Шао Хаузер, не сте от EFDD, е освен ако не сте сменил партийната си принадлежност. Преминаваме към господин Боргези от ИНФ. Информират ме, че има проблеми с италианската кабина. Господин Боргезио, може да говорите на италиански и ще има превод на това, което казвате, но вие няма да получавате превод на италянски. Две минути. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Господин генерален секретар, вие подчертахте, че има приоритетен ангажимент на НАТО за необходимостта да бъдат спирани, спирани незаконната миграция и борбата срещу тероризма. И, и искам тази борба да се води с възможно най-добрите е, средства. Както добре познава, вие добре познавате нещата, Средиземно море се превърна от едно известно време като магистрала, морска магистрала за трафикантите и за а, е, незаконните иммигранти. Но през последните седмици а, е, имаше едно ужасно обяснение от а, страна на съдебните власти на Италия – Тоест, нито една неправителствена организация, които имат е, нормални, е, нормално финансиране и които са, са, са свързани пряко с с а, трафика. И има съмнение, че в това дело има връзка и с инфилтриране на ислямски терористи в Европа и напускането на по-голямата част от корабите, те тръгват от Либия, които брегове са контролирани от милицията и от джихадистите. Добре, как НАТО ще се справи с тази действителност, която беше доказана от прокурора на Сицилия. Това е една независим, един независим орган. Благодаря. Okay, thank you for Mr. for actually doing this in French. Благодаря на господин Боргезио, който се изказа на френски и сега да чуем господин Епитидеус, независим. Γραμματέα, μας αναφέρατε προηγουμένως ότι το ΝΑΤΟ θέλει μια στρατηγικά ισχυρή Европейки Еноси. Благодаря. Имаме нужда от една силна Европа в стратегическия план. И в този момент страни от Европейския съюз, те са две, Гърция и Кипър, са подложени на заплаха от страна на Турция. И знаем много добре, че вчера президент Ердоган заплаши Кипър с това, че ако ние се се, се допуснем в а, проучвания за газ и за петрол в а, а, този регион ще има всъщност, това ще бъде казус Бери, т.е. може да се, призвик, да се стигне до война. И тази, е, разбира се, заплаха налага да се извършват и други разходи, е, военни разходи. Но за какво е, какъв е този ужасен, е, ужасен враг, с който трябва да се справяме и как трябва да направим Европа по-силна? Отвъд технократския аспект в този момент – Какво правят войските на НАТО и какви програми са изготвят по отношение на такива сили и как да се справим с ситуацията. Това беше първият кръг от въпроси. Господин генерален секретар, имате толкова време, колкото ви е необходимо, за да отговорите. Има още колеги, които искат да ви зададат въпрос, но вие решавате. Благодаря ви, благодаря за всички въпроси. Ще се опитам да се спра на основните моменти. Най-вероятно няма да мога да отговоря на всички въпроси, тъй като ще трябва да дадем време и на останалите. Първо, благодаря на всички за това, че изразихте съпричастие към всички, които загубиха живота си или са загубили близките си в терористичните атаки от тази сутрин в Кабул. Трудно е, е положението в Афганистан, но НАТО ще продължи да присъства там. Не в военни мисии, но като помага и обучава афганистанците, така че те да могат да се справят с подобен тип терористични атаки като тази от тази сутрин. Няма някаква съпротива да се променя а, мандата на мисията, но решението трябва да се вземе на всички релевантни равнища. И това ще стане по-късно тази година, през май или през юни. Много от вас повдигнаха въпроса за миграцията. Проблемът с миграцията изисква отговор от страна на нациите и международните организации. ВКБ на ООН и други. Не е достатъчно тези институции да дадат отговор по-отделно. Аз обаче не мога да дам отговор от името на останалите, мога да кажа по какъв начин работи НАТО, за да се справи с кризата с мигрантите и бежанците. В Италия хиляди загубиха живота си. Това беше едно а, трагично събитие. А, но всички ние знаем колко тежки са условията на живот в държавите извън Европейския съюз. Така че трябва да се вземем с корена на проблема. Опитваме се да стабилизираме Афганистан, да се борим с тероризма в Ирак, работим с партньори като Тунис и Йордания, за да може да стабилизираме целия район. По този начин смятаме, че ще се намалят причините за миграционния поток. Ако има стабилност, мир и сигурност, тогава ще има и по-малко хора, които да бягат от държавите си. По-малко хора ще бягат от насилието, от войната. Стабилността, сигурността и мира са едно предварително условие за економическото развитие, така че тези, които не напускат държавата заради войната, заради това, че живеят в бедност, ще се възползват, ако в района има стабилност и мир, тъй като ще има и просперитет за всички. Така че не казвам, че НАТО е отговорът, но НАТО е част от него и дава своя принос по различни линии. Като работим с тясно сътрудничество с Европейския съюз. На госпожа Кайли благодаря за работата ви в парламентарната асамблея на НАТО, защото работата в парламентарната асамблея на НАТО е изключително важна. Аз съм бил депутат от 1991 година а, и съм работил в много парламенти и зная каква е ролята им. Парламентите задават рамката на политиката на отбрана и стабилност и сигурност, извинете, но те са и тези, които вземат решение за бюджета. Така че не може да има силна политика в областта на отбраната и сигурността, ако няма под парламентарна подкрепа. Парламентарната асамблея на НАТО е връзката между националните парламенти и НАТО, за което отново бих искал да ви благодаря. Хибридната война. В това отношение работим с Европейския съюз Имаме различни учения, работим и по кибератаките. Всичко свързано с обмена на информация, с повишаване на осведомеността е част от а, работата ни срещу хибридните атаки. Попитахте ме дали очаквам някаква изненада на 25 май. Ами, не мога да кажа дали ще има изненади тогава. Надяваме се обаче да няма изненади. На 28 ще се срещна държавните правителствени ръководители, така че се надявам да няма изненади. Имаше въпрос за сътрудничеството с НАТО и възможността НАТО да действа самостоятелно. А, не, Европейския съюз. Да, да, да, Европейския съюз, но също и НАТО. Ние сме две независими организации и взимаме самостоятелни решения. Но пък сме взаимно свързани, защото работим в съседство, голяма част от членовете ни са едни и същи, така че сме взаимно свързани. Аз съм от Норвегия, Норвегия не е член на Европейския съюз, но пък работим в тясно сътрудничество с Европейския съюз. Швеция и Финландия не са членове на НАТО, пък и Малта, пък и Австрия. Те са в различно положение. Така че всички сме в едно семейство. И поддържаме тесни връзки, като същевременно уважаваме автономността на всеки един но все пак сме взаимосвързани. Because this is relevant for several of the, of the questions Бих искал да добавя също, че Европейският съюз може да направи много. Той разполага с много лостове, с които НАТО не разполага. Дипломатическия лост, економически и така нататък. Ние не разполагаме с такива. А по въпроса за колективната отбрана и за съюзниците на НАТО и на Европейския съюз, не може да очаквате Европейския съюз да поеме цялата отговорност. Сътрудничеството в областта на отбраната в Европейския съюз няма да замени сътрудничеството в областта на отбраната на НАТО. Когато Обединеното кралство напусне Европейския съюз, 80% от инвестициите в НАТО ще идват от не членки на Европейския съюз. Не европейски е, Канада, САЩ и Обединеното кралство ще са основните е, участници, които обаче няма да са членове на Европейския съюз, но ще са съюзници. Турция е важна за сигурността на Европа. Тя е наш съюзник на южния фланг. Албания е наш партньор за стабилизирането на Западните Балкани. Това е важно за цяла Европа. Обединеното кралство на Запад и Канада и е, САЩ. Те са на Запад а на север имаме държави като Норвегия и Исландия. Така че това са европейски държави, които просто не са членки на Европейския съюз. Така че отговорът ми е да. Ние сме автономна организация, трябва да уважаваме различията си, но нашата задача е колективната отбрана. Малко се разпрострях по този въпрос, но така мисля обхващам няколко въпроса на въпроса на Флекенштайн, партньорите на НАТО, споделянето на бремето, въпрос повдигнат и някои от други депутати, въпрос свързан с ефективността. Ми напълно съм съгласен. Трябва да разходваме повече и по-малко. По-добре, извинете. През 2014 година решихме да увеличим инвестициите, но и да разходваме по-ефективно средствата. Разбирам, че много политици биха искали да харчат повече за образование, здравеопазване, инфраструктура, не за отбрана. Когато бях министър на финансите в Норвегия през 90-те, аз намелих разходите за отбрана в Норвегия. Това беше след студената война. Тогава всички европейски съюзници намалиха разходите за отбрана. И това е напълно разбираемо. Но е необходимо, когато напрежението се засили, да увеличим същите тези разходи за отбрана. Когато бях министър-председател на Норвегия, увеличих тези разходи. Така че няма лошо те да се намаляват, когато е необходимо, но винаги да се запазва възможността те да се увеличат, ако напрежението нарасне. На въпроса за излизането на Обединеното кралство от ЕС. Не знам какво да ви кажа относно модела. Честно казано, аз се борех Норвегия да се присъедини към Европейския съюз. 1994 година. Тогава проведохме референдум и както знаете, Норвегия е единствената държава в света, която е водила преговори за присъединяване с Европейския съюз. Не само веднъж, а два пъти, 72 година и 1994- година, след което на референдум отхвърля членството. Така че аз не подкрепям модела на Норвегия. Аз съм против него. Затова и се радвам да съм сред вас, защото така като че ли само аз съм член на Европейския съюз от Норвегия. Да. А, все пак за Норвегия се намери добро решение. Както за нея, така и за Европейския съюз, така че степента на интеграция и сътрудничество с Европейския съюз се запаси. И сега на, за въпроса за американските избори от е, господин Трамп. Имаше много ясни послания в разговора ми с него, а именно, че щатите остават обвързани с НАТО и с трансатлантическото обвързване. Това беше, не, на, това беше посланието, когато той бе избран през януари. Това беше и посланието преди две, е, преди две седмици, когато го срещнах в е, Белия дом. Когато се избират е, хора от различни партии, от различни политически групи, е, те стават обаче членове на НАТО в последствие и това е важното, когато всички членове на НАТО е, са съгласни за това, че всеки се застъпва за другия и взимат съвместно решение. Защото едно силно НАТО е добро за Штатите и за Европа. Стабилността в Европа е важна също така за Северна Америка, Канада и другите страни. Е, член 5 е важен и той ще се задейства също и когато бъде, а, и ако бъде нападнат е, щатите в Афганистан. Много американски войници загубиха живота си. Като европейци ние трябва да знаем, че НАТО е важен, важно за, за Европа, но и за Америка. Сега за Русия. Русия, тук става дума за отбрана и за диалог. Ние увеличаваме а, е, присъствието си на изток, не за да провокираме, а за да предотвратим конфликт. Отново казвам, като политик, като от моя опит, от моя опит мога да кажа, че ако в един диалог сме силни, ако сме предвидими, ако сме членове на НАТО, ние може да говорим а, с Русия. Ние можехме, Норвегия, т.е. можеше да развие едни много добри отношения с Русия не, и то не въпреки нашето членство в Алианса, а благодарение на него. И така, ние, когато сме обединени, ние може да говорим с Русия. Русия няма да се махне. Тя ще си остане наш съюз. Трябва да подобрим отношенията си с Русия и да намалим напрежението. Така или иначе, Стремежът ни трябва да бъде конструктивни отношения с Русия. Турция. Турция е много важен съюзник. Е, не само поради географското си положение, граници с Русия, е, Ирак, Сирия, нейната роля в миграционните криза. В Турция имаше атаки през юли миналата година, брутални атаки. Естествено, Турция се опитва да се защити и да преследва онези, които организираха преврата. Но аз очаквам всички наши съюзници да се придържат към основните ни ценности, а именно върховенство на закона, свободи, либерални свободи и демокрация. В много столици съм говорил по този въпрос, включително и в Анкара. Тези стойности са важни за всички членове на Алианса. Някои турски офицери поискаха политическо убежище вече в други е, държави членки. Сега държавите членки трябва да оценят тези молби. Дали тези е, офицери ще получат обежище или не, НАТО тук няма компетенции. Сега, за главната квартира на Европейския съюз. Аз не мога да коментирам по отношение на мандата на една такава служба, на такава главна квартира, но аз приветствам становището и изявлението, че не става дума тук за дублиране на натовски дейности или служби. Това е много друга, много друг, е, е, по много друга по своето същество структура. Неутралните страни ние трябва да ги уважим. Това е силната част на НАТО. Ние от години работим с неутрални страни Финландия, Швеция. Те са много силни партньори на НАТО, както и Австрия. Те участват в учения, те допринасят за нашите е, съвместни мисии в Косово, например, в Афганистан. Така че ние работим с такива страни, включително и с Малта. Това са наши партньори. Те са неутрални, добре, но ние си сътрудничим с тях, уважавайки тяхната неутралност. Сега на Валеро. Военните средства и миграцията. Военни, военния, <clears throat> военните средства, военните мерки не са първите мерки, които се прилагат срещу мигран... мигрантите, но чрез тях могат да се подпомогнат някои споразумения, като например споразумението с Турция и могат да се подпомогнат операции като София и операции като Афганистан. Сега са двата процента прак. Съгласен съм, трябва да се съсредоточим върху резултатите, а не върху този процент, трябва разходите да се разходват разумно, т.е. 2% да постигнат максималната си, максимален ефект. На господин Буркесио. По много различен начин се опитваме да се справим с мигрант мигрантската криза трябват най-различни мерки, не само военни и то извън НАТО, но НАТО помага със своето присъствие в Егейско море, в, в Средиземноморието. Ние подобряваме нашето обмена на разузнавателни данни, на събирането на данни. Това е част от нашата реакция на терористичната заплаха. И на 25 май ще обсъдим въпроса и ще решим какво ще може да се направи в тази област. Сега, Гърция, Турция като членове на НАТО. Гърция и Турция и двете страни са членове на НАТО и те са показали, че могат да работят заедно при определени задачи. Например, работата в GNC – Те работиха в тези рамки и в рамките на подобни операции, така че те са доказали, че могат да работят заедно. Благодаря, Йен Столтенберг. Това беше първият кръг въпроси. Сега имаме още 11 минути време за втори кръг въпроси. Ще се опитам да дам думата на колкото се може повече колеги. Започваме с групите. Арно Дажон е първият. Една минута ще ми стигне, господин председател. Господин генерал секретар, нестабилността заобикалищата ни нестабилност прави съвсем очевидна ролята на НАТО като обезкуражаване и обща защита. Това е основната задача на тази организация. Що се отнася до предизвикателствата ни в южната ни част, е, тероризъм, нестабилност, аз е, трудно ми е да видя каква може да бъде ролята на НАТО в южната част на, на, на нашия континент. И борбата срещу тероризма, дори и по някой път да съм милитарист в е, за моите колеги. Смятам, че ролята на военните в борбата срещу тероризма е твърде слаба. И всичко най-напред е разузнаване, полиция и правосъдие. когато НАТО говори за борба срещу тероризма, аз съм съгласен. Но си задавам много въпроси относно конкретното приложение на такава политика за борба срещу тероризма от страна на НАТО. Благодаря. Благодаря, господин Бостинаро. Благодаря. Господин генерален секретар, искам да ви попитам какъв е приносът на НАТО към сигурността на региона на източна и централна Европа. Този принос е огромен. Но как може да се постигне стойността, прага 2%. 2% всъщност са много важен принос към натовския бюджет. Аз съм румънец и искам да насоча вниманието ви към региона. Как оценявате ситуацията на сигурността в Черно море? И колко сериозно колко, колко сериозен е риска от Русия. Thank you. Русия за влиянието е върху Черно море и Средиземно море. Има усилия за създаване на европейска армия. За това говори миналата година и Юнкер. Ето, например, Германия е, дават по-малко от 2% за НАТО. Има риск от дублиране на дейности, от отклоняване на ресурси за НАТО. 17% е вноската, е, са разходите за НАТО от щатите. А, НАТО би трябвало да е против създаването на европейска армия. Защото в крайна сметка това са едни и същи разходи, но по друг етикет за, за Европа. Той е създаване на европейска армия. Ребека Хамс. NATO soldiers um, now uh, in duty in uh, Lithuania. Натовски войски има в Литва в момента и ние говорихме много за предизвикателствата, пред които са изправени тези войници и войници в, изто... в източната част на Европа. Искам да разбера повече колко войници са изпратени, какво е съоръжението им. Русия инвестира много в своята армия. Може ли да кажете вие какви са нуждите от инвестиции, как, колко, къде трябва да се направят повече инвестиции? Господин Шафхаузер от е ЕСПД. Е, господин генерален секретар, установявам, че вие имате перспективи за Франция, които са благоприятни за следващата среща. Знаете, че нашата политическа сила е за излизане от НАТО и това е сега първата партия във Франция. Защо да излезем от НАТО? Защото считаме, че трябва да бъде мултиполярни. По някой път времето е, е оръжие за масивно дестабилизиране, нестабилизиране. Това беше доказано в различните конфликти. Няма да припомням Ирак и други, и всичко, което става по-настоящем. Искам също да подчертая и пред колегите си, че ако имаше някаква война между Съединените щати и Русия, Европа ще бъде бойното поле. Няма да бъде нито в Русия, нито в Съединените щати, предвид съответните ядрени мощности. Така че това, което ние искаме наистина, това е една Франция, която да се очертае като мощна страна. Искаме да постигнем този капацитет, капацитета, който има Русия в и е, Русия е половината на брутния е, доход на Франция. Това е военното, военните, военния бюджет е, е невероятно висок и бойните възможности са огромни. Така че това е нашата цел и това ще доведе рано или късно до промяна в НАТО. Такава беше перспективата на генерал Дегол, който винаги е бил партньор, независимо от всичко, когато е трябвало. Ние също сме партньори, но това изисква една дълбока промяна във вашата организация. Merci. Right, we've got... Добре. Имаме 4 минути. Сега колегите от НП и социалистите, госпожа Манеско. Благодаря. Благодаря, господин генерален председател. От доста време виждаме положителна промяна за разходите за отбрана. Ние също се присъединихме полека-лека към страните, които достигат 2%. Е, наистина, повече финанси ни получават по-добре да се справим с хиб, хибер, хибридните заплахи и киберзаплахите. Смятате ли, че допълнителните ресурси трябва да се насочат именно към тези заплаха или пък трябва да се насочат към разширяване на традиционните капацитети? И смятате ли, че е достатъчно 1,1 милиона евро за а, центъра в Хелзинки за а, добри военни практики. И на следващо място, какви са конкретните стратегии за сътрудничеството според вас между Европа и НАТО на фона на това, което става в Турция, а именно отделянето и от европейските ценности. Ние не искаме крайна сметка Турция да излезе от НАТО и не може не искаме даже да мислим за времето, когато е, Турция няма да е член на НАТО, а Русия ще властва над Черно море. И когато е, границите ще са много заплашени. Госпожа Гомеш, За морските операции от НАТО и Европа, в Либия, например, какво става за тях, когато обаче не се го казва нищо за реформата на сектора на сигурността? Министър-председателят на Либия моли за помощ от НАТО и нищо не се случва. НАТО тук в момента нищо не прави. Сега за Турция. Аз съм от Португалия. Ние имахме диктатура през студената война. Не смятате ли обаче, нищо ли няма да направите, ако Турция се придвижва към ера на диктатура? Господин Щетина, ако се вместите в една минута, ще дам думата на всички колеги. Благодаря. Преди малко вие казахте, че приветствате повече европейски ангажимент за отбрана. Преди две години имаше ревност от страна на НАТО за такива инициативи. Но моят въпрос е как ще се разпределят дейностите в такъв случай. И какво ще кажете за Русия? Господин Вайгел, господин генерален секретар, вие подкрепихте създаването на ново правителство и върховенството на закона в Македония. Това бе добре посрещнато в Скопия. Искам да ви попитам, какво може да се направите, какво вие може да направите, за да помогнете на Македония да стане член на НАТО. Абсурдно е, че поради, само поради въпро, въпроса за името, една страна се сблъсква с такива проблеми. Това е страна, която е много важна за сигурността на региона. И поради този малък проблем тя не може да стане член на НАТО. Господин Келам. Благодаря. Два въпроса. Декларацията от миналия септември за сътрудничеството и за Центъра на добри практики. Какво конкретно се е постигнало под тази декларация? Каква, какви, какво допълнително сътрудничество се предвижда, освен обмен на информация? На следващо място. Няколко европейски страни създават служби, общи служби за киберотбрана. Как НАТО ще действа в областта на киберкапацитетите и киберзаплахите? Не е ли назряло времето за създаване на киберслужба в рамките на НАТО за киберотбрана. и не трябва ли да се провеждат учения за киберотбрана? госпожа Сивко. Искам да задам въпрос а, за ролята на Турция в Западните Балкани. Какво бихте направили при случая на Босна и Херцеговина? НАТО игра голяма роля за приключването на войната, но нещата се промениха. Как ще тълкувате Липсата на демокрация в Турция, например, и в други страни. Това е много лош пример, което виждаме в Турция, а НАТО играе голяма роля, включително и морална роля в тези страни. НАТО игра голяма роля в мирно опазващите информации в Босна и Херцеговина, в обучението на армията така че, какво смятате да правите в Турция? Господин Кукан. Благодаря. Два въпроса. Срещата на върха във Варшава и промяната в Штатите. Как според вас ще изглежда сътрудничеството с Штатите? Поздравления за Черна гора. Каква според вас е оценката за ситуацията на сигурността на Западните Балкани? Тези страни могат да се превърнат в риск за сигурността на региона. Какво може да се направи против това? Господин Фронзулика. Благодаря. Господин генерален председател. Приветствам факта, че вие заставате зад повече разходи за отбраната от европейска страна. Ясно е, не бива да има дублиране на дейности между Европейския съюз и НАТО, не бива да има и излишни разходи в Европа за отбрана. Има много страни, които са членове на двете организации. Двете организации застават зад сходни ценности, същите всъщност ценности. Не смятате ли, че и двете организации трябва да започнат преговори за постигане на задълбочени задълбочено споразумение, което да даде на Европейския съюз достъп до капацитетите на НАТО? в три области – командна структура, космически капацитети и възможност за транспортиране на войски на дълги разстояния. Това би било чудесен пример за гражданите на западния свят, пример за укрепване на, на, на нашите ценности в тези бурни времена. Господин Петерле, благодаря. Колегите попитаха <clears throat> за ситуацията на отделни, въпро... в отделни страни на... от Западните Балкани. Може би вие може да ни кажете по принцип какво, как виждате Западните Балкани. Уважаеми колеги, това бяха 26 е, депутати, които зададоха въпроси. Ген, господин генерален въпрос, э, генерален секретар, вие сега трябва да отговорите на тези въпроси. Аз обаче също искам да задам въпрос. Албания е също член на НАТО и Албания преминава през една е, много сериозна криза. Моля ви за коментар за ситуацията в Албания. Uh, Благодаря ви. Мисля, че ще бъда най-ефективен, ако групирам въпросите. Няма да отговарям индивидуално на всеки един, ще групирам въпросите. Рум... За Румъния. Поне двама от вас я споменаха. Румъния отбелязва напредък, защото тя достига 2%. Възможно европейските съюзници да постигнат тези 2%, така че поздравление за Румъния. Относно хибридните заплахи и киберзаплахите. Много се прави в това отношение. Нашите сили са в постоянна готовност. Ако има хибридна атака, имаме малко време за реакция, така че силите ни винаги са готови да реагират. Това е един от начините, по които отговаряме на хибридните атаки. Някой от вас Упоменаха кибератаките, те са пряко свързани с хибридните. Увеличихме киберкапацитета си, защитата в киберпространството, кибермрежата на НАТО е по-добре защитена. Правим повече учения. И сега ще искаме да имаме и кибердомейн, освен домейна в областта на отбраната. Така ще помогнем на народите също да се справят с кибератаките. Някои съюзници на НАТО вече имат необходимия капацитет в това отношение. По този начин отговарям на много от въпросите, мисля аз, които бяха свързани с хибридните атаки и кибератаките. На следващо място, как виждам аз сътрудничеството е с нато Както вече казах, в сравнение с това, което правихме преди, наистина сега постигнахме нови висоти в областта на сътрудничеството. Да, има още потенциал, още може да се направи, но в сравнение с това, което правихме преди, наистина имаме голям напредък. Миналата година имах две официални срещи между Европейския съюз и НАТО за кибератаките официални срещи Е С НАТО за една година. Два броя. Това е повече, отколкото всичките през последните 10 години взето, взети заедно. Много от вас споменаха Турция. Както и някои от вас казах, Турция е важна за Европа и за цяла Европа. Защото Турция е на предна линия в борбата с Даеш в Ирак. Там има бази, използва се инфраструктурата на Турция в борбата с Идил Даеш. Някои от вас бяха обезпокоени от положението в Черно море. Турция е важна за Черноморския регион. Все повече а, руски военен капацитет има там още повече, имайки предвид и какво се случва в Крим, така че е важно и за Европа, и за НАТО Турция да бъде наш съюзник. Така ще се справим с нестабилността в Южния регион, тероризма, Иран, Ирак, но и за да може да отговорим на Русия в Черноморския регион. Демокрацията, правовата държава са основни ценности за НАТО. Тези ценности са упоменават винаги, споменаваме ги винаги, включително и в Анкара. Това е основното послание, което се опитвам да прокарам. За Либия. Ако не се лъжа, госпожа Гомеш говори по въпрос. Съгласен съм, трябва да има институции, които да работят в областта на сигурността, защото ако нямаме необходимата инфраструктура, тогава само ще допринесем за нестабилността. Нуждаем се от модерно Министерство на отбраната, което да упражнява демократичен военен контрол над армията, а не да се случва обратното. Нуждаем се от разузнавателна служба, НАТО в момента разговаря с признатото от международната общност правителство. Срещаме се и с експерти, за да видим как можем да им помогнем, за да се изградят тези институции в областта на отбраната. Съвсем не е лесно, много работа ни очаква, но а, е важно да бъдат изградени тези институции. Това звучи, може би, прекалено бюрократично, но всъщност е изключително важно. Господин Щетина зададе въпрос за разпределението на задачите между ЕСА и НАТО. Членовете на НАТО, които са и членове на Европейския съюз, смятат, че колективната отговорност е в правомощията на НАТО, а не на Европейския съюз. И това се разбира от само себе си, защото силата на колективната отбрана се крие в единството на Европейския съюз и НАТО. Много може да се каже за Северна Америка, Канада и САЩ, но те не са членове на Европейския съюз. Така че, как ще свържем Северна Европа, извинете, Северна Америка с тази част от Европа, е изключително важно. Това е становището на Европейския съюз, така че в това отношение проблем няма. Просто да сме наясно. Трябва да бъдем прагматични и да си сътрудничим във всяко едно отношение. Както вече споменах, когато Обединеното кралство напусне Европейския съюз, не НАТО, Европейския съюз, 80% от разходите за отбрана на Обединеното разходите за отбрана ще идват от неевропейски държави в НАТО за колективната отбрана. На въпроса на господин Данжан за партньорството и борбата с тероризма. Съгласен съм, че много от мерките, които трябваше да приложим в областта на тероризма, не идват от НАТО. Говорим за граничен контрол, идеологична борба, политически, економически мерки. Те по никакъв начин не са свързани с НАТО. Но това не означава, че НАТО играе второстепенна роля. Ролята на НАТО е огромна. Стотици хиляди войници на НАТО се борят в Афганистан и да кажем сега, че те играят второстепенна роля е малко сбъркано. Защо са те в Афганистан? Заради терористичните атаки срещу САЩ. Идеята беше да помогнем на Афганистан да се бори с тероризма. Това правят военните на НАТО там. Така че трябва да разберем, че най-голямата военна операция на НАТО е изключително важна и по никакъв начин не може да бъде квалифицирана като второстепенна. Тези хора спомогнаха за изграждането на афганистанска армия на полицейска служба. И те сега могат да поемат в ръцете си отговорността за сигурността на собствената си държава. НАТО помага на коалицията в борбата с ИДИЛДАЕш, обучава служители разбира се, в контекста на борбата с тероризма. Не може по никакъв начин да говорим за второстепенна роля на НАТО. Да, има много инструменти, които не са свързани с НАТО, но и НАТО играе огромна роля. И тя ще се увеличава все повече. И не на последно място, Западните Балкани. Това има тясна връзка с Западните Балкани. И там може да се говори за борба с тероризма наскоро бях в Босна и Херцеговина и си дадох сметка колко е важно да има стабилност в Западните Балкани. Трябва да се борим с чуждестранните бойци, за да се справим с терористичните заплахи. НАТО беше изключително активно в Босна и Херцеговина. Работим с много партньори в района и разбира се се безпокоим от случващото се в бивша Югославска република Македония. Трябва там да се възцари демокрацията, да се сформира правителство. Отблизо следим случващото се и в Албания. Очакваме решение на политическите проблеми там. Албания е изключително ценен партньор на НАТО. Мисля, че така отговорих на повечето от въпросите. А, на въпроса на господин Хармс. Защо се нуждаем от повече НАТО? В НАТО изискваме от съюзниците да ни предоставят съответния капацитет. Ние обаче се нуждаем от повече въоръжени сили, които не бяха толкова многобройни след Втората световна война, извинете, след Судената война – Трябва да бъдем по-бързи, да можем по-бързо да преместваме тези военни сили. Нуждаем се от разузнавателна дейност, по-добра осведоменост относно хибридните атаки. И се нуждаем от едно простичко нещо, именно да се увеличат ученията. Мога да спомена много неща. Имаме капацитет, но живеем в опасен свят. И с това мисля да приключа. Господин генерален секретар Столтенберг, от името на всички колеги бих искал да ви благодаря за вашето гостуване, да ви благодаря за интересната дискусия. Нашата дискусия за пореден път показа необходимостта от поддържането на тясна връзка между Европейския съюз и НАТО и работата ни в по-близко сътрудничество. Очаквам с нетърпение да продължим дискусиите си на някои от следващите заседания. Всичко най-добро. Благодаря ви, че бяхте с нас. Leave... А сега колегите от СЕДЕ продължават работата си. Ана Фотига, колегите от СЕДЕ, моля да останат, за да можем ние да се сбогуваме с генералния секретар.